Председателят. Уважаеми дами и господа, искам да ви помоля за малко внимание. Само секунда, ако обичате. Трябва да предприема необичайни мерки, които обаче според мен са необходими за, защит, за, за да защитим честа на нашия парламент. Имаше инцидент тази сутрин в парламента и аз мятам, че Европейският парламент не може да остане безучастен, не може да не реагира. Трябва непременно да реагираме. Ще цитирам едно изречение, което аз смятам за неприемливо – и което смятам, че трябва да бъде санкционирано. Господин Сюнединос е изрекал това изречение в дебата с, за Турция. Той каза, както османските учени са писали, турците са варвари, които са нечисти. Тур, тур, турците са като кучета, които бягат пред враговете си. Единственият начин да се третират турците е да им се покаже умрук и решителност. Уважаеми дами и господа, това е едно решение, което по смисъла на член 165 е, от нашия устав е нарушение на нашите основни ценности. Като неотложна мярка наредих следното. Искам да добавя, дами и господа, и като те смятам, че това е едно основно решение, защото смятам, че тук непрекъснато се прави опита да се прекрачат червени линии и да се популяризира расизмът. Вчера ви казах, не с мен, за това по смисъла на член 165 от устава и член на 11, изключвам господин Изадинос от участие в нашите заседания. Ich fordere Sie auf, Herr Господин Синадинос, моля ви, напуснете залата. В рамките на процедурата вие ще бъдете изслушан. Няма да има дебат по тази неотложна мярка. Моля ви, напуснете веднага залата. Моля, господин Синадинос, напуснете залата. Не, няма процедурален въпрос. Моля, напуснете залата.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 Моля ви, напуснете залата. Ако колеги желаят да придружат господин Синадинос, да, не мога да ви попреча. По тази мярка няма да имаме дебат. Моля, колеги, не Опитвайте да провокирате дебат. Господин Синадино ще бъде изслушан. Моля, господин Голди, успокойте се. В противен случай ще ви дам успокоително. So, Благодаря ви, колеги. Ще ви информирам за процедурата, за последващото развитие. Ще да си ние се съобразяваме с устава, така че, колеги, ще ви информирам за, следващото, за последващите развития. Сега продължаваме с гласуването. So, meine Damen und Herren, и така, дами и господа, а, още не, не започваме с а, гласуването. Имам две съобщения за вез. Най-напред, госпожа Елени Охарос напусна НП и се присъедини към политическата група на ЕКАРЕ от 8 март. Второто съобщение.